Добро утро, дами и господа. Ще продължим работа с точка 15 от дневния ред. Изменение на регламента относно агенциите за кредитен рейтинг. Разглеждане на измененията. Давам думата на докладчика господин Доминичи. Не да Винчи, Доминичи. Не се притеснявайте. Госпожо председател, присъстват само двама докладчици в сянка. Може би да изчакам поне господин Гозес. Господин Гозес е на заседание, на друго заседание и ще трябва да започнем без него. Току-що му се обадихме. Няма НП, АЛДЕ е представена и мисля си, че Филип ще се изкаже вместо Паскал. Аш ли е тук? Така че имаме три политически групи, които са подготвени и Жан-Пол Козес със сигурно ще се присъедини по-късно. Добре, благодаря ви. Ще започнем. Нека да започнем. Разполагаме с малко време за този дебат. Може би няма да се наложи да използваме цялото време. Преди да дойдат останалите, бихме могли вече да започнем. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка както и на колегите от комисията за техния принос по доклада. Бяха представени определен брой изменения. След тази сутрешните разисквания се надявам, че ще бъде възможно да продължим плодотворната ни работа, за да изготвим компромисни изменения, които да отразят приноса на Европейския парламент към този нов регламент. Най-напред бих искал да разделя въпроса на две теми според поставените, представените изменения. Шест въпроса съм откроил, които да дискутираме. Можем да задълбочим работата по някои теми. Има три въпроса, които по мое мнение са много важни и които може би са малко по-проблемни и предизвикват спорове. Отнася се до кредитния рейтинг на суверения дълг, както и за отговорността. Ще разгледам и още една тема в последствие, свързана с методологията, конфликта на интереси. Надявам се, че може би ще е по-лесно да намерим по тези въпроси консенсус. Искам а, сега да се занимая първо с темата за държавния дълг. Читам, че новият регламент може да представлява важна стъпка напред при условие, че дадем отговор по ефикасен начин на въпроса за оценката на кредитоспособността на държавите от Европейския съюз. С ваше позволение искам да се спра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 Има изразени съмнения, които са основанителни по въпроса. Аз бих искал накратко да представя какъв е смисъла на предложението, което правя. Целта е да обясним как може да се намери най-подходящото решение. Според мен оценката на държавния дълг е нещо особено важно и има своите особености, които трябва да се отчитат. Ефекта на кредитния рейтинг върху държавния дълг не е същото, както върху други въпроси. Затова е необходимо да има специално регламентиране на кредитния рейтинг на държавния дълг. Да се забрани непоискани такива оценки за кредитния рейтинг на дълга. Това ще позволи да се създаде автономен, независим публичен орган, чиято задача ще бъде да определя рейтинга на държавния дълг. Някои колеги изразиха възражения, които трябва да имаме предвид. Според тях тази забрана ограничава свободата на извършване на оценка но мисля, че тези притеснения не са напълно основателни, особено ако имаме особения и специфичен характер на въздействието на рейтинга върху държавния дълг, както и факта, че това може да има отражение върху свободата на избор така че държавите могат да избират дали искат да получат кредитен рейтинг от частни агенции или да възложат тази задача изключително на автономен и независим публичен орган, който да бъде създаден. Това е много важен пункт. Тъй като така инвеститорите ще получават информация от тази публична информ... този публичен орган, що се отнася до рейтинга за държавния дълг и те ще имат възможност да се обърнат към частна агенция и да поискат допълнително определение на кредитния рейтинг на държавния дълг. Но тук става дума за въпрос, който трябва да бъде разгледан и от наша гледна точка, защото става дума за възможност тази забрана да бъде отхвърлена, що се отнася до кредитния рейтинг на държавния дълг. Но това не пречи да се създаде орган, което да се занимава с този кредитен рейтинг и да бъде автономен, независим. Неговата цел ще бъде да е, предоставя кредитен рейтинг само за държавния дълг за държавите от Европейския съюз. Има едно много интересно предложение за изменение от колегата Фейо 380-то. И то е в същия смисъл на това, което току-що представих като предложение. Искам да подчертая, че при оценка на държавния дълг принципът трябва да бъде да има плурали плуралистичност и това да гарантира надежността на кредитния рейтинг. И това трябва да се отнася както за държавния, така и за частния сектор. Що се отнася до създаването на орган, който да има такива характеристики, който да се занимава с тази задача, считам, има една много важна роля, която, той, която може да играе пряко или косвено Европейската Централна банка. Аз проведох среща с Марио Драги, председателят на ЕЦБ, вчера след диалога по паричните въпроси. поисках да даде на мен като докладчик и на парламента възможност да се произнасяме в срок от две седмици. При сегашното състояние на нещата ЕЦБ и Европейската система на централни банки. Тук са събрани множество данни, които могат да допринесат за оценка на държавния дълг. Те са в европейската рамка за оценка на дълга. В този смисъл ще бъдат направени и някои изменения. Такива предложения са постъпили. Считам, че възможността да се използва вече набраната информация – от ЕЦБ и от националните централни банки ще позволи да бъдат разгледани множество изменения. както и да се развият специфични критерии за оценка в европейските институции, както се предлага в много изменения – най-вече от колегата Канфа, както и от някои други. Считам, че пролилисточността на гласовете може да смекчи процикличният ефект за някои кредитни рейтинги, както сме наблюдавали в миналото, по отношение на държавния дълг. В този контекст считам също, че е важно да отчетем идеята за компромисно изменение по някои изменения, като тези на Клинци Гозес, както и на Шли Фокс, които се отнасят до възможността да има превентивен срок, свързани с кредитния рейтинг на държавния дълг. Това е отправната точка за оценка на държавния дълг. Аз се опитах да ви представя моята гледна точка. Считам, че в е, измененията, които цитирах, се съдържа важен принос целящ да се постигне компромис и сме стигнали доста напред по въпроса. Искам сега да се спре на още един аспект, който може би е малко по-проблематичен, по-спорен, по който се води дискусия. Става дума за ротацията. Някои колеги предлагат да премахнем нормите, които се предлагат от е, комисиите, комисията за периодичната ротация на кредитните а, е, агенциите за кредитен рейтинг. Това, което се съдържа в е, предложението за регламент от комисията, съдържа доста сложни аспекти. Това осложнява тяхното прилагане. Независимо от това, аз считам, че наша задача като парламент е да направим усилие, за да намерим възможни альтернативни решения, които да позволят да се запази основния принцип, който е в основата на предложението на комисията. Това означава по-голямо отваряне на пазарите, повече възможности за конкуренция, каквито в момента не съществуват. Освен това, трябва да се намери отговор на тези въпроси и според мен имаме две възможности, за да постигнем напредъка. Първият път, който можем да поемем, както предлагате някои колеги, например Шарен Боус, Паскал Канфа, Томас Ман, както и предложенията, които бяха направени участие от съвета. Така че този първи път е да преминем към промяна на срока за извършване на ротация на базата на конкретни условия и в тази рамка като използваме критериите на крути пошташ, за които искам да напомня, относно лимитите за концентрация на броя на кредитни рейтинги за емитент. Базата, на която предлаг... на базата на това, което предлага комисията. Втората възможност е да има альтернативна система, която да запази целта, която искаме да постигнем чрез тази ротация, но като съчетава няколко предложения. Например, измененията на ГОСЕ, където се предлага да се въведе процедура на търгове за избор на агенциите за кредитен рейтинг. Също 265 то на Ашли Фокс за конкурентоспособността и 268 на Клинц както и относно възможността да се обръщаме към по-малки агенции за кредитен рейтинг. Освен това, можем да предвидим а, възможност да въведем на два рейтинга за големите а, фирми. И така ние работихме на базата на ориентациите, представени от комисията, както и измененията, представени от колегите. От друга страна, можем да потърсим альтернативни решения, които спазват целта за отваряне в по-голяма степен на пазарите, каквато е целта на много от предложенията за изменения от колегите. Сега преминавам към третия спорен въпрос. Става дума за въвеждането на принципа за гражданска отговорност за е, агенциите за кредитен рейтинг. Тук редица колеги предлагат просто да се отхвърли самата идея за обръщането на доказателствената тежест този момент бих предложил да сме особено предпазливи. Смятам, че колкото и да е спорен този въпрос, този принцип на обръщане на доказателствената тежест се основава върху една идея, която трябва да се обмисли много внимателно. Смятам, че можем да предположим, че има асиметрична информация за инвеститора и агенцията за кредитен рейтинг. И при съдебното производство или при разглеждането на случая агенцията може да предложи обръщане на доказателствената тежест и това по принцип може да бъде един възпиращ фактор за агенциите. Но не бих искал с това да кажа, че предложението трябва да остане в сегашната му форма. По-скоро смятам, че предложението следва да бъде по-подробно и по-добре организирано. Например, мисля за въвеждане на принцип, в съответствие с който агенцията, която е проявила небрежност, може да нареши едно от двете или двете условия, визирани в приложение 3 на регламента и ще има общо задължение – да се действа с необходимото внимание. Без да дори и да има някакви явни нарушения. Не искам да се впускам тук в технически подробности. Ние вече обсъждахме този въпрос доста подробно. Един друг аспект – който е свързан с този принцип, е това, че инвеститорът който е получил достатъчна информация, може да смята, независимо от това, че агенцията не е поступила правомерно. И аз не смятам, че е прав. Извинете, аз смятам, че разбира се, агенциите трябва да предприемат точен анализ на всички налични факти, когато се взима решение за присъждане на рейтинг и трябва да се използват подходящи методи. Освен това, важно е да се покаже, че информацията постъпва от надеждни и независими източници. Подчертавам особено този момент. Агенцията трябва да покаже, че работата и се извършва по надежден начин. Защото аз искам нашето предложение да съответства на предложението Дот Франк. И това е най-важният аспект, който трябва да се отчита. Освен това, смятам, че предложението за гражданска отговорност може да бъде укрепено на по-късен етап, чрез добавяне на някои подробности. Например, принципа за хармонизация на юрисдикциите може да бъде въведен и приложимото законодателство, което да е действащо във всяка една отделна страна, в зависимост от това, дали финансовите инструменти са регистрирани в тази държава във времето на покупката им. Важно е да има ясна връзка между надзорните органи и националните съдебни органи. Това е особено важно от гледна точка на обмена на информация. И трето, въвеждането на принципа на съразмерна правна и финансова отговорност, т.е. да се прави разграничаване между различните случаи в зависимост от мащаба на нанесените вреди и дали имаме институционални инвеститори или не, в зависимост от сериозността на неправомерните действия на агенцията. Така че има още съображения, които бих искал да споделя във връзка с гражданската отговорност. Това не е принцип, който бих отхвърлил. Бих отхвърлил само обръщането на доказателствената тежест. Става дума за това, че е необходимо да се предложи по-точна дефиниция, която отчита реалното прилагане на принципа. През следващите три пункта ще премина по-бързо. И това са три аспекта, които са свързани с надежността и конфликта на интереси. По тези три аспекта има повече възможности за сближаване на позициите, поне така както аз виждам нещата. Най-вече става дума за предоверяването. Ние смятаме, че сме постигнали като цяло съгласие върху основните принципи. Изменение Например, визира становището на Европейската централна банка за предоверяването на кредитните агенции от страна на финансовите институции. Има много интересни предложения в това изменение 4. По същия начин смятам, че можем да работим по сближаването на определянето на преходния период за изпълнение на този принцип. Тоест да подходим към предоверяването въз основа на действащото законодателство. Аз мисля, че 6 месеца е подходящ преходен период. Има предложение за 3 години, но мисля, че между тези два срока ще можем да намерим някакъв подходящ срок, който да отговаря на становището на всички страни. Бих искал да подчертая факта, че водим този дебат за ролята на агенцията и за кредитни агенции. И, и вече виждаме, че доверието към тези агенции ще се промени в, що се отнася до степента му. Това вече виждаме в Германия. Не става дума за някакви наказателни мерки. Става дума за това да се създаде повече независимост, най-вече в полза на инвеститорите. Сега бих искал да се обърна към метода. И това също е един много важен въпрос. Заедно с въпроса за прозрачността, този въпрос е един от най-важните. По-настоящем се водят много обсъждания и спорове, и не само в Европа, но и в САЩ. наблюдавам понижаването на кредитния рейтинг на редица банки в САЩ. Това вече е било обявено от финансовите среди, така че целият въпрос се разглежда много задълбочено и аналитично, особено като се отчитат критериите за понижаване на кредитния рейтинг. Обеден съм, че Що се отнася до метода, напълно е възможно да стигнем до съгласие и можем да го направим, като кажем, че ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари трябва да бъде роля на проверяващ орган, но не трябва този орган да дава някакъв знак за качество. Мисля си, че това отговаря на редица изменения, внесени от моите колеги. Също така има възможност за постигане на съгласие по редица други аспекти. Особено, що се отнася до Европейската агенция за кредитен рейтинг и за Европейския орган за ценни книжа и пазари – Доста изменения предлагат, че е целесъобразно и дори необходимо да се определят редица критерии и те да бъдат отчитани. Например, има изменение, в което се говори за риска, проистичащ от условията. Има изменение, в което се говори за вероятността. И последният аспект, както казах, е конфликта на интереси. Тук отново смятам, че е възможно да работим добре по този въпрос, защото повечето от измененията за прозрачността са доста близки, както и измененията, предлагащи праговата стойност за участието на акционера. Комисията предлага 50% за участието на един акционер, извинете. Мисля си, че това е напълно възможност. Аз лично внасям изменение 29 и с това се стремя да се постигне компромис. Комисарят също каза за това, преди да бъдат внесени новите предложения. Дори бих казал, че по същото време се изказа комисарят, когато се внасяха предложенията. Дами и господа, моля да ми извините, че ви отнех толкова много време с моето изложение. Обеден съм, че има много неща, за които не казах e superandole con i vostri contributi e con i vostri interventi. И разбира се, ако имате каквито да било въпроси, с радост ще отговоря на тях. Надявам се, че отразих вашия принос и моите извинения, ако някой се почувства пренебрегнат. И накрая, убеден съм, че въпроса за агенцията за кредитен рейтинг е един въпрос, който изисква много голяма политическа чувствителност светлината на скорошните дебати, както и избори. Това е деликатен въпрос, тъй като става дума за обществен интерес. Като депутат в Европейския парламент и като европейски гражданин, убеден съм, че сме длъжни да внесем новаторски, разумни и балансирани предложения и да възприемем съответния подход. Не трябва да създаваме впечатлението, че нашият принос, нашата дейност няма да промени сегашната ситуация. Че просто искаме да оставим нещата без промени. Не мисля, че това би било добре за една такава институция, каквато е нашата. Благодаря ви. Благодаря ви. Ние имаме само тази точка в дневния ред, за това имаме много време, но знам, че някои колеги трябва да напуснат залата, за да гласуват в други комисии. Искам да попитам дали Ашли Фокс трябва да гласува. Извине, той ми е съобщил за това и за това ще помоля да прав да се изкаже. Благодаря ви, госпожо председател. Много съм ви благодарен за тази промяна в реда. Благодаря ви, господин Доминич, за работата ви по това досие. Вие казахте, че темата за Агенция за кредитен рейтинг изисква политическа чувствителност. Това е така. Но дали ние политиците трябва да обвиняваме агенциите за това, че правителствата са изразходвали прекалено много пари? Причината, поради която се намираме в ситуация, когато агенцията за кредитен рейтинг – понижават рейтинга на правителствата е защото самите правителства се поставиха в много слаба позиция, защото те разходваха прекалено много средства и вземаха прекалено много средства прекалено дълго време. Също въже и за нашата страна Обединеното кралство и сега правителството се опитва да разчисти авгиевите обори. Затова аз не смятам, че трябва да обвиняваме агенциите за на рейтинг. Политиците не трябва да правим. Не е грешка на агенциите, че сега правителствата едва му успяват да намерят изход от ситуацията, Ако някои не успяват. Аз съм срещу предложението за барана за непоискани агенции. Аз смятам, че агенции трябва да могат да бъдат чест дни. И мисля, че точно понижаването на кредитния рейтинг накара правителството на Обединеното кралство да възприеме толкова стриктен подход за разходите и дълга и други правителства. Следва този пример или най-малкото трябва да започнат да го правят. Трябва да разходваме по-малко и да изаемаме по-малко средства. Не съм съгласен с идеята за какъвто и да било европейски орган, който да може да дава кредитни рейтинги на европейските страни. Смятам, че ако сега имахме подобна ситуация, всички Всичките страни щяха да имат рейтинг 3А, защото този орган щеше да бъде финансиран от комисията и щеше да бъде подложен на политически натиск, не би бил независим и не би се ползвал с авторитет. Съгласен съм обаче с вас, че ако се дават такива непоискани рейтинги, те трябва да бъдат давани, когато пазарите са затворени или закрити по-скоро. Затова предлагам такива рейтинги за суверения или държавния дълг да бъдат давани при затварянето на фондовата борса в Нью-Йорк в петък вечерта и преди да се отворят пазарите в Далечни изток понеделник сутринта. И наистина няма подкрепа за обръщането на доказателствената тежест. Смятам, че комисията вече отбеляза, че няма съгласие. Има консенсус, че трябва да се засили конкуренцията, но смятам, че трябва да залечим всичките позовавания на ротацията. Извинете, става дума за ротацията. Това не е полезно и изкривява пазара. Това, към което трябва да се стремим, е да внесем предложение – и тук трябва да обсъдим въпроса с съвета за увеличаващата се конкуренция и за това как да увеличим. Ние трябва да помислим дали можем да използваме две или повече агенции за кредитен рейтинг, като една от тях може да бъде по-малка. И аз избрах 10% като прак. Господин Клинц предлага 20% или може би трябва да оставим това решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари така че този орган да има правомощия да взима решения, свързани с конкуренцията. И независимо от това, че съветът не е особено ентусиазиран по този въпрос, така или иначе смятам, че може да се постигне един общ компромис за правомощията. Смятам, че трябва да се отчете, е, че че трябва да се увеличава конкуренцията. И накрая, по въпроса за гражданската отговорност. Не съм убеден, че има някаква полза от промяна на сегашния режим и ние също така нарушаваме режима за гражданска отговорност на 27-те държави членки. Така че може би трябва да гарантираме това, че държавите членки имат режим за гражданска отговорност, но самите държави членки да могат да определят какви са събитията, при които настъпва гражданската отговорност, какви са щетите, при които настъпва тази гражданска отговорност. Също не съм сигурен за рейтинга на третите страни. Мисля, че комисията може да се откаже от първоначалното си предложение за режим за утвърждаване. Най-малкото трябва да имаме един по-дълъг преходен период. Смятам, че трябва да сме много внимателни и да не налагаме този режим на трети страни ограничението на използването на рейтинги на трети страни в Европейския съюз ще повлияе върху размера на капитала, който трябва да бъде притежаван от европейските дружества. Дружествата и банките имат вече сериозни проблеми с капитала си и с предоставянето на заеми. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми позволихте да се кажа пръв. Благодаря. Нямаме тук докладчика в сянка от ЕНП. Има някой, който го представя. Вие ли сте? По-късно искате да се изкажете. В такъв случай Волф Клинц има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място съм съгласен с встъпителното слово на колегата. Наистина това е много деликатна политическа тема, точно защото а, има такава висока чувствителност, трябва да бъдем особено внимателни и да не реагираме по свръхемоционален начин. Това е факт и колегата е прав държавите не са в такива затруднения, защото рейтингите им са лоши, а защото имат прекомерна задлъжнялост. Разбира се, това се дължи поне от части на световната финансова криза. И това на свой ред е част, а, е, от част се дължи на некоректни рейтинги. Сега ще разгледам точките в тяхната последователност. Ще започна с държавния дълг. Не смятам, че трябва да забраняваме каквито и да било рейтинги, тъй като държавния дълг вероятно е свързан с предоверяването. Можем да разрешим проблема с предоверяването. И тогава няма рейтингите за държавния дълг да бъдат толкова противоречиви и деликатни. Не съм толкова сигурен дали отговора би се състоял в създаването на независима агенция за кредитен рейтинг или орган за тези агенции, няма да е толкова независим този орган, защото скоро ще стане жертва на прекален политически натиск. Съгласен съм, че имаме институции, които със сигурност биха могли да оценяват доверието, например ОИСР, националните централни банки, Европейската централна банка. Ако се даде тази задача на Европейската централна банка, обаче това ще бъде грешка, защото рано или късно това ще доведе до спорове дали отделна държава е правилно оценена или не, което ще бъде в ущърп на работата на ЕЦБ като цяло това би било нещо като подготовката за въвеждане на еврооблигациите. Не мисля, че това ще бъде правилно. Второто нещо, което Ашли Фокс каза, е принципа за ротацията. Незадължително подкрепям този принцип. Виждам известен проблем в достатъчната или недостатъчна конкуренция. Обсъждал съм този проблем с ръководителите на големи компании в Германия кредитните агенции твърдят, че в някои случаи цените им ще се отвоят за една и съща услуга. Това е ясно, че е ситуация на монопол и възползването от него, което хич не е хубаво. От друга страна, не съм сигурен дали ротацията така както се предлага от комисията, наистина ще помогне. Със сигурност са ни необходими повече агенции за кредитен рейтинг, които да се използват. Не бива да се ограничаваме до две или три, които доминират на пазара. Третата точка бе свързана с гражданската отговорност. За разлика от Ашли и в синхрон с господин Доменичи, смятам, че е необходимо да се въведе такава отговорност възоснова на правни принципи, както обикновенно се прави в нашите национални правни системи. И не смятам, че това ще доведе задължително до обръщане на носителя на тежестта за даване на доказателства. Просто трябва да се предоставят съответните адекватни доказателства, за да се получи справедливо отсъждане. Тук не става въпрос задължително за наказване на кредитните агенции за това, че са дали не много добър рейтинг или погрешен рейтинг. Тук въпрос е по-скоро да се вмени такава отговорност на агенциите, ако те не следват правилата, които имаме намерение да въведем чрез този законодателен акт. Или пък ако има сериозен конфликт на интереси, това би могло да се случи и дори в една простичка структура, като финансовия продукт. Ако този регламент тогава влезе в сила, ще имаме голяма голям шанс да спечелим делото в съда. Тук по-скоро става въпрос за нарушаване на регламента. Това са доказуеми неща възоснова, разбира се, на съществуващото доказа... доказателствен материал. Разбира се, има 27 държави членки и а, сигурно ще е необходим дълъг период от време да се свикне с идеята, че нямаме хармонизирана правна система. Това изисква много дълго време в бъдещето. На следващо място проблема с предоверяването. Тук господин Доменичи а, препраща към мнението, становището на Европейската Централна банка. Тя би трябвало да служи за пример. Банката казва, че агенциите за кредитен рейтинг трябва да се използват и е, ги изброяват. Трите най-известни, триото и също е спомената една агенция от Канада. И това според мен е нужното трябва да сме абсолютно сигурни, че инвеститорите и по-специално институционалните инвеститори са способни да действат по собствените си отговорности и да не биват освобождавани от отговорност и от своите задължения, само заради това, че са използвали кредитни агенции. За преходния период няма значение дали той ще е 6 месеца или 3 години. Това е въпрос, който за момента оставям отворен. На следващо място въпроса за метода. За съжаление, получихме известни изяснения от комисията, но въпросът не е Одобряването на някакъв съществен метод, метод по същество, по-скоро метод за процедурата и как той да бъде прилаган. Ако методите се променят, тогава онзи, който е засегнат от промените, трябва да бъде известен и да има време за реагиране от един месец. Според мен това е напълно уместно и правилно. Смятам, че трябва да сме особено внимателни относно бизнес модела на една агенция за кредитен рейтинг и това е особено трудно. Ако имате абонаментен метод, тогава а, означава, че единствено когато имате абонамент ще получите рейтинг от агенцията. Не знам тогава какви биха били резултатите и дали те биха били публично оповестени. И последното нещо – е за конфликта на интереси. Всичко, което трябва да се каже по този въпрос, вече бе казано. Трябва да се уверим, че няма а, случай на неправомерно влияние. Това е един от пунктовете. Ако имате един индекс а, за фондове, който надвишава 5%, комисията е разгледала този въпрос в текста и това, което са направили, според мен е напълно приемливо. До голяма степен съжалявам, че през последната година и половина, през последните около две години, регламента за третите държави бе е, оставен на страна, бе пренебрегван. Явно разбирането за това, което сме правили в миналото, се е променило и за мен е, е въпрос на съжаление. Ако търсим еквивалентност и настояваме на това, тук има една опасност, че агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в трети държави, ще бъдат използвани като потвърждение. Смятам, че това ще бъде особено пагубно От една страна имаме Европа. Можете да кажете, че тук сме се защитили до известна степен от останалата част от света, т.е. укрепили сме се тук в Европа. Обаче тази крепост може да се превърне в затвор. Аз съм много благодарен на докладчика от самото начало и мога да потвърдя, че той се е опитал да включи това, което а, сме казали а, ние, докладчиците в сянка. Благодаря. Сега, Филип, благодаря. Както казахте, аз замествам Паскал. Първо искам да се присъединя към това, което каза Волф на самия докладчик. Много ви благодаря, че се допитахте до докладчиците в Сянка и предоставихте наистина солидна основа за работа. Аз ще ли започна с няколко политически коментара. Аз същото ще направя. Малко ми омръзна този дебат, в който се обвиняваме едни и други. Едни казват кризата е поради това, че кредитните агенции са го направили, а други казват не, трябва да обвиняваме лошото управление в държавите. Твърде лесно е да се каже и едното, и другото, и двете са еднакво лесни за казване. Но аз ли, аз ли както каза, агенците за кредитен рейтинг държат отговорни правителствата, но кой държи отговорност на самите кредитни агенции и тяхната честност? Тези агенции са съставени от хора, които са някакви извънземни, които са супер свръхчовешки същества. И в двете страни са човешки същества. Не бива да сме твърде настоятелни върху честността на правителствата, от друга страна да забравяме честността на хората в кредитните агенции. Разбира се, те не са унези, които да понесат вината за липсата на добро управление в някои държави, но те са допринесли за това, като са казвали, че няма рискове в тези държави. Изведнъж се събуждат и казват, о, извинете, тук сме допуснали грешка. Отново искам да кажа, че аз не бих дал празен чек на правителствата, но не бих дал и такъв празен чек на самите кредитни агенции. Именно за това сме се събрали тук днес. Другия ключов въпрос е свързан с създаването на агенция, публична агенция за кредитен рейтинг и другия въпрос е за предоверяването. Двете неща са свързани. Тук не става въпрос за или-или трябва да потиснем квази официалната роля на кредитните агенции, които са създадени за общото благо. Те трябва да оценяват риска от нарушение, на който и да било кредитор. Ако ние направим тяхната роля квази официална, тогава трябва да разгледаме други опции, като да кажем фундация или някаква друга агенция за подобни кредитни рейтинги. Тогава, ако ще потиснем тази роля, тъй като въздействието на кредитните агенции ще бъде много по-малко и ако успеем да направим връзка, като тук приветствам това, което Ашли каза за ускоряване на конкуренцията, за насърчаването и ако намалим официалната роля на кредитните агенции и ако имаме повече конкуренция, тогава може да намерим добър баланс. Какво друго трябва да кажа? Нещо свързано с изменението на Його Фео за Европейската кредитна агенция. Аз съм съгласен с Фео, не съм съгласен с заключението. Става въпрос тук за а, прилагането на еврооблигациите. Всички знаем, че това ще е необходимо и ако искаме Европа да остане едно цяло, трябва да стигнем и до там но това мисля, че не бива да повлиява на дебата за кредитните агенции. Още няколко неща, които, по които имам особено силно мнение, съвсем набързичко ще ги кажа. На първо място смятаме, че трябва да се отдалечим от последната система към повече цифри. Аз съм инженер и така логично ми звучи да има повече числа. Искаме повече числа, които отговарят на неща, които хората могат да разбират, вместо такива буквички, които може би са символични, но не винаги е нещо, от което да е добре дошло. На следващото място е методологията. Докладчика го спомена. Трябва да вземем предвид всички видове рискове и да вземем предвид държави, които са били недооценявани в миналото, включително екологичните рискове или рисковете на средата, които а, поставят на карта стабилността, економическата стабилност на компаниите. Ако погледнем Тайланд миналата година, а, там оценките спряха бизнеса, като например на твърди дискове. А, това има въздействие пряко върху а, промишлеността и оттам доставките на електронно оборудване, което пък предопредели резултатите, финансовите резултати на, компанията, на компаниите. Мисля, че това трябва да се вземе предвид. Рисковете на средата са и економически рискове, и, и кредитни рискове. Това също трябва да бъде взето предвид. По член 8 изискванията за оповестяване не трябва да се ограничава само до структурираните инструменти, а до всички финансови инструменти и а, решението за упълномощаване трябва да се вземе от съвместния комитет на емитентите. И а, това а, всъщност е основата върху която работят кредитните агенции. Това е мястото, където да се а, съсредоточи баланса между конкуренция и по-малка роля на кредитните агенции. Ако има метод за разплащане, който насърчава защитава кредитните агенции и тяхната независимост от емитентите, тогава тяхната честност ще е по-голяма и тя ще може да се поддържа по-добре. Така че наистина комисията искаме да бъде задължена да проучи всички методи за разпределение на плащанията. Искам да добавя, че това, което не искаме е агенциите за кредитен рейтинг да се намесват в политиката. С други думи, когато тези агенции ще правят политически предписания, това е нещо, което не подкрепяме. Всеки от нас знае, че те не бива да стават политици. Ако ще се намесват политиката, тогава трябва да влязат в изборите и да ги избираме. На следващо място за ротацията предложението на комисията сме съгласни, че е малко тежичко, но ви насърчаваме силно да погледнете улекотения режим за ротация, който сме дали като изменения, така че нещо, което си струва да погледнем и да обсъдим преди да решим окончателно да отстраним цялата идея от обсъжданията. Така че приветстваме дискусия по този въпрос, което не е несъвместимо с предложенията на комисията, че а, а, от това, което предлагат либералите и а, консерваторите. Благодаря ви много. Жан Пол вече пристигна, така че мога да ви дам думата направо. Опа. Много мило, госпожа председател. Последния пристигнал получава думата. но когато човек трябва да се срещне с Ван Румпой, не може да избира часа на срещата. Ние сме разговаряли двустранно с докладчика. Сигурно няма да се изненада от това, което ще кажа. Ние имаме едно общо притеснение да се борим срещу предоверяването или прекареното разчитане на кредитен рейтинг. На второ място се отнася до механизма за ротация, аз лично съм против, защото считам, че няма да доведе до никакъв добър резултат. Ще доведе само до засилване на позициите на две големи агенции. Не съм съгласен с мнението на Европейската комисия, изразено от комисаря Бърния, с който обикновено съм съгласен. Трябва да се прави разлика между дисциплинарна и гражданска отговорност. Дисциплинарната отговорност възниква, когато агенцията не спазва регламента, тогава се предвиждат санкции. Тази дисциплинарна отговорност не трябва да има отражение върху гражданската отговорност, когато не са спазени правилата, свързани с гражданската отговорност. Трябва да се спазват режимите, които са в действия в държавите членки. Ставаше въпрос също за обрат, обръщането на тежестта на доказване. Ако направим това изцяло, ще се стигне до много съдебни дела и няма да стигнем много далече. Всеки инвеститор, който не е доволен от рейтинга, който е получил, ще каже, когато се провали, че това е по вина на агенцията. Тези, които искат да поставят по въпрос по а, отговорността на агенциите, те твърдят, а, че агенциите са виновни дни, но трябва да се установи връзка между причината и следствието. Не трябва да създаваме прекомерни възможности за подобно нещо. Когато става дума за големи суми, трябва да се взема предвид е, каква е, е платежоспособността на компаниите относно третите страни. Не трябва да отваряме отново дебата, който беше приключен по първите два текста. И най-сетне искам да кажа нещо важно от политическа гледна точка за кредитния рейтинг на държавния дълг. Агенциите, разбира се, могат да дават оценки на държавите, но датите когато това ще стане, трябва да са известни, предварително да е фиксиран календара и то по начин да не излизат резултатите от оценката в навечерието на Екофин или в други подбрани моменти. Това е нещо, което шокира хората и те имат основания. Ако забраним кредитните рейтинги, ще има такива рейтинги, които ще се извършват на тъмно. Освен това, трябва да имаме предвид идеите, които бяха лансирани, кога точно да излизат резултатите във връзка с отварянето и затварянето на борсите. Европейските органи могат да дават свои становища по дадените кредитни рейтинги. Това бяха няколко момента, които намирам за важни, но мисля, че работата на докладчика е много добър и ще можем да изготвим един текст от високо качество, който да включва първите два текста, които силно поддържам и смятам, че те трябва да бъдат строго прилагани. Благодаря. Сега преминаваме към другите оратори. Гебхарт. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за прекрасно свършената от него работа. Смятам, че през последните седмици докладчикът положи максимални усилия да се свържа с всички колеги, докладчици в сянка. Ние наистина много добре работихме заедно. Съвсем накратко искам да допълня, че по някои аспекти съм съгласен с господин Фейо, що се отнася до ротацията, акционерите и конкуренцията – говоря от името на господин Фейо. Но, що се отнася до агенциите за дълга, не споделя мнението му по този конкретен аспект. Изцяло съм съгласна с докладчика и комисията. Смятам, че наистина необходимо е да се въведе повече отговорност и прозрачност. Трябва да се обърне въпроса на концентрацията на пазара. Трябва да елиминираме възможностите за конфликт на интереси, колкото се може повече. И също така трябва да се спре с това, че има сляпо предоверяване на агенциите. Що се отнася до гражданското отговорност, смятам, че това е добро предложение. И приветствам доклада, особено разясненията по въпроса за гражданската отговорност. Смятам, че това е нещо необходимо. Също така смятам, че трябва по-подробно да обясним, че презумцията за невинност, невиновност, извинете, се отнася и до агенцията за кредитен рейтинг. Смятам, че също спешно трябва да се намали зависимостта от външни рейтинги. Освен това, трябва да решим един основополагащ проблем – Конкуренцията е това, което липсва на този пазар в момента. И дори регулаторите знаят твърде малко какво става на този пазар. Само у нези агенции, които имат доверие на пазарите, могат да преуспяват на този пазар. Ако създадем нова агенция, това ще ни помогне в твърде ограничен мащаб. Защото този нов орган, ще трябва те първа да доказва своята състоятелност и да завоюва доверието. Така че идеята на, за някакви публични органи е една възможност. Но ако искаме да насърчаваме конкуренцията между съществуващите агенции, трябва да мислим за реалистични варианти. Що се отнася до пазарния тел, едва ли можем да повлияем пазарния тял, който имат отделните агенции. Що се отнася до разпоредбата за акционерите, мисля си, че тук подходът е малко по-амбициозен, отколкото е разумно. Разбира се, трябва да избягваме конфликта на интереси, но смятам, че проекто доклада тук е малко по-амбициозен, отколкото е разумно. Ако се закупуват акции, то аз смятам, че това, което се предлага в доклада, е също така прекалено амбициозно. Има някои разпоредби, които са по-съмнителни, особено ако се отчита това, което се предлага за ротацията. Имаме твърде много участници на пазара и агенцията се борят за всички видове продукти и дружества и тъй нататък. Затова не смятам, че ротацията е добра идея. Но в определени обстоятелства, при положение, че ще имаме един период за размисъл, може би ние можем да помислим. Но наистина, как може да се дава рейтинг на един продукт, когато и трите агенции са предмета на един такъв период за размисъл – и малките агенции нямат особена тежест при даване на рейтинг на продукта. Също така някои от могат да доведат до отрицателни последици, например повишената нестабилност на пазара и намаляването на качеството на рейтинговите оценки. Смятам, че трябва да обсъдим по-подробно редица аспекти. И се надявам, че докладчика ще отчете различията в мненията. Председателят, благодаря. Питър Сим, много сега има думата. Да. Не съм съгласен с вас, уважаеми колега, което се случва рядко. Ще ви кажа защо. Аз съм се срещал с, много служители на Европейската агенция по лекарствените средства и знам, и не само от тях, че те нямат право да бъдат акционери в фармацевтични дружества. И същия принцип се прилага и тук. Така че рейтинговите агенции, които дават рейтинг на дружества, не би трябвало да притежават акции на оценяваните от тях дружества. Така че, защо трябва да прилагаме каквито да било други принципи тук? Ние прилагаме този принцип към длъжностни лица, към европейските агенции, към Агенцията за лекарствени средства на Европейския съюз и ако една рейтингова агенция дава кредитен рейтинг на дружеството, тя няма право да притежава акции на същото това дружество. Така че аз съм на противоположно мнение. Трябва наистина да избягваме конфликт на интереси, когато става дума за агенциите за кредитен рейтинг и техните служители не трябва да бъдат притежатели на акции, които се оценяват от съответната агенция и не трябва да притежават каквито да било структурирани финансови инструменти, които се основават върху акциите на оценяваните от агенцията дружествата. И ако предложенията на комисията е прието сегашния, бъде прието в сегашния вид, това ще създаде конфликт на интереси. Смятам, че същата норма, същата разпоредба трябва да се прилага, що се отнася до държавните заеми. Тоест, не трябва кредитните агенции да притежават каквито да било инструменти, свързани с държавния дълг на държавата, която е предмет на оценка от страна на тази агенция за кредитен рейтинг. И накрая, още нещо, което е важно и може би не всички са го забелязали. Комисията казва, че агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят информация на своите сайтове за всички дружества и дългови инструменти, които те оценяват. И това е нещо много сложно. Очевидно, ние бихме искали това да се случи заради прозрачността, но ние трябва да обмислим интересите на дружествата, които имитират акции. Ich denke, и тук имаме много сериозна опасност от спекулативни сделки на пазара, когато става дума за акции. Затова съм убеден, че трябва да имаме надзорни органи, така че когато агенцията възнамерява да даде рейтинг на фирми, които те първо ще имитират свои акции, така че рейтингът да не се публикува преди първоначалното пускане в обращение на съответните акции. И мисля, че трябва наистина да се въведе определен контрол и определени разпоредби да визират изрично конфиденциалността. Председател, благодаря. Има ли още някой, който би искал да се изкаже? Аз съм се включил също в списъка на изказващите се. Благодаря, Аз си спомням духът, в който започнахме обсъжданията за кредитните агенции по време на предишния мандат на парламента. Господин Гозес, господин Клинц работиха по въпроса и съм малко раздразнен, трябва да призная, че така циклично обсъждаме въпроса за агенциите за кредитен рейтинг. Групата на социалистите и демократите, когато обсъждахме предишния доклад при предишния мандат, искахме да внесем яснота в дебата, защото искаме да имаме едно ефективно законодателство, което да може да бъде ясно прилагано. Затова трябва да сме много предпазливи, когато се изготвят текстовете, да поискаме комисията да преразгледа въпроса. След това настъпи економическата финансова криза, нещата се промениха и тук, и в съвета, и в комисията имаше желание да се отиде по-далеч, да има по-ясни правила, прозрачност, надежност, яснота отговорност. Искахме също да предложим альтернативи на съществуващите монополни структури. Слушайки дебата, мисля, че изглежда губим на каква точно е нашата цел. Трябва да сме предпазливи по отношение на това, кой ще бъде държан под отговорност. Трябва да държим сметка от сме тръгнали, какво искаме да постигнем. Кредитния рейтинг се считаше като становище съгласно американското законодателство и никой не може да бъде подведен под отговорност, защото това беше свобода на словото, освен това, предоставянето на такива оценки не беше свързано с възнаграждения за предоставена услуга. Трябва за това при дебата да сме много внимателни. Ние искаме да избегнем регламента, който да не бъде много действен. Говорим, че някой не желая да има Европейска агенция за кредитен рейтинг. Мисля, че още е рано да говорим за това. Трябва да следим събитията преди да предлагаме нови модели. Мисля, че докладчикът проявява смелост в своя проект – И аз искам в нашата комисия да можем да изготвим една силна позиция, с която да отидем на преговори с съвета. Председателката. И така. Аз също направих предложение за изменение, за да подчертая това, което според мен е важно относно суверенитета и а, държавния дълг не трябва да се допуска политически натиск под никаква форма. Рейтинга, който се а, предоставя, трябва да бъде точна оценка на базата на фактите. Би било добра идея да имаме определен график, а, кога точно ще бъдат публикувани рейтингите, за да няма обвинения дали се прави в политически изгоден момент, защото има различни конспиративни теории. Всички трябва да знаят, ако има един ясен график, кога ще излязат кредитните рейтинги. Трябва да сме внимателни. Корпорациите не искат допълнителни разходи, на пазарите, трябва да гарантираме последователност, приемственост по начина по който се представят рейтинга. Не може просто да има промяна на рейтинга чрез промяна на рейтинговата агенция. Имам някои съмнения за ротацията. Аз направих предложение за изменения за ротацията като по-малкото зло в сравнение с по-строгата ротация, която се предлага от страна на комисията и която според мен е неприложима. Ако трябва да направя избор между липса на ротация и тази, която аз предлагам, аз бих предпочела липсата на ротация. Така че аз съм предложила нещо, което според мен е по-малкото зло в сравнение с предложението на комисията. И това го направих от името на Алде, както спомена и Вулф Клинц. Когато искаме да намалим прекалената зависимост от агенциите, този въпрос трябва да се засяга в различни законодателни документи, не само в този, защото не можем да решим този проблем изобщо чрез налагането на такива норми за кредитните агенции. Ние трябва да разгледаме въпроса в рамките на МИФИД, в рамките на регламента за собствените средства. Трябва да имаме възможност да сравняваме банкови модели. Това осигурява по-голяма прозрачност. И това е нещо друго, което ще имат предвид инвеститорите, освен кредитните рейтинги, които излизат от кредитните агенции. Освен това, трябва да се държи сметка за сложността на инструментите, дали да има някаква намеса, както обсъждахме вчера в МИФИТ, Необходимо е да се предоставя повече информация, повече стандартизация, повече прозрачност. По този начин ще се намали тази свръхзависимост от кредитните рейтинги. Но ние не можем да отменим изцяло зависимостта от кредитния рейтинг, след като все още не сме приложили на практика това, което се предвижда в други законодателни актове. Така че трябва да следваме един двояк подход, за да имаме успех. Аз съм силно заинтересувана от диалога, свързан с забраната за притежаване на акции. Мисля, че трябва да сме внимателни как ще бъде дефинирано това, като се има предвид, че има индекси, има слапи за кредитно неизпълнение, хеджиране и прочие. Така че нещата не са толкова прости. Не става дума само за притежаване на някакъв дял или акция. Ако искаме да вървим по този път, трябва да е ясно, че това е нещо е, инцидентно, под формата на, на хедж или на индекс, но ние не говорим за това. Като се има предвид сложността на продуктите, за които става дума, би било много трудно да бъде обхванато всичко. Сега искам отново да дам думата на докладчика Леонардо. Благодаря, госпожо председател. Благодарен съм на колегите за това, което казаха. Всичките им коментари бяха много полезни и са изключително важен принос към дискусията. Искам да започна с заключението, което аз самия направих в края на първоначалното си встъпително слово. По-конкретно искам да започна с регламента, който вече е в сила. Господин Гозес успорва факта, че ако а, той, този регламент, бъде действителност прилаган, ако съществуващия регламент бъде изпълняван на практика, няма да има нужда от нов регламент. Аз се разграничавам от това мнение обаче. Смятам, че прилагането на съществуващия регламент със сигурност е важно. Въпреки това е факт, че съществува и този нов регламент, който е на масата пред нас в момента. Той съществува поради известни дебати, които се случват и те са свързани с известна степен на деликатност и факта, че комисията и е дори това отразено в доклада по собствена инициатива на господин Клинц, трябва, заслужава да има нашия отговор, нашата реакция. Трябва да имаме предвид, че съществува тази деликатност и че има нужда от реакция. Понякога общественото мнение може да гледа на нас като на неадекватни личности тук в парламента, като политически представители ние ще бъдем изложени на критика. Така че, според мен е правилно да продължим тази наша работа и да стигнем до нещо, което е ефективно и функционално. Може да не е толкова смело, предвид проблемите, пред които сме изправени. Смятам, че правилният принцип, върху който трябва да стъпим, е плурализма, да има множество гледни точки, които да се вземат предвид. И човек трябва да е в състояние да сравнява между тях за да достигне до правилно заключение. Това е свързано както с пазара като цяло, така и с конкретния проблем, който обсъждаме тази сутрин, а именно рейтингите на държавния дълг. Съгласен съм с колегите в частта, в която не бива да създаваме впечатление, че подценяваме отговорността на онези държави, които са, получ... които са се оказали в ситуация на прекомерна задлъжнялост. Това въобще не стои под въпрос. Проблема е, че ние като европейска институция трябва да поемем своята задача отговорно. и трябва да изразим становище. За това какво трябва да направят държавите членки. Ако не го направим, и тук искам да съм напълно искрен с вас, ще има едно подозрение, че просто е, си затваряме очите пред кредитните агенции, че искаме да им угодим и че го правим сухота. Не бива да подценяваме а, свободно а, разпространяващата се а, реклама, така да се каже, информация във връзка с агенциите за кредитен рейтинг а, и техните оценки за държавния дълг, а, които се появяват в най-неподходящия момент. А, трябва да кажем, че ние ще поемем своята отговорност а, да разгледаме и различни альтернативи. Но това мисля, че не можем да се откажем от тази отговорност със сигурност. Смятам, че обсъждането от тази сутрин не бива да навежда на мисълта, че ще има една европейска публична институция, която ще отнеме дейността на агенциите за кредите на рейтинг, че ще я поема от тях. А, мисля, че това, което се случва в Германия и въпроса свързан с разходите, също трябва да се вземе предвид, но важното е, че в случая на държавния дълг Става въпрос за технически опит и познания, които могат да се използват при сегашните обстоятелства. Мисля, че оспорването, както направи Ашли Фокс, в този случай всички държави, вие казахте, ще получат рейтинг от тройно А не бива да оспорваме всичко, което правим тук в Европейския парламент и в всички други европейски институции. Подобно омалуважаване е повърхностно, защото имаме и фискален договор. Агенциите за кредитен рейтинг, според мен, имат своята роля, но не мисля, че работата с Европейска институционализирана агенция на същата база не би е, проработило, не би имало такъв ефект. И какъв период от време ще е необходим, колко дълго време ще мине, преди да можем да кажем, че ако вие не се заемете с по-стрикни мерки, не се ограничите, ще получите по-нисък рейтинг – и след 2-3 седмици получите такъв рейтинг, т.е. ако не наложите мерки за ограничаване на разходите, тогава ще получите по-нисък рейтинг. Тогава обаче нещата опират до липсата на по-добър баланс и плурализъм на гледните точки, а именно второто е това, което се стремим да постигнем плурализма на гледните точки. мисля, че е необходимо да има рейтинги за европейските институции. Има и други мнения, според които е, трябва да се привлече вниманието към това, но то вече има достатъчно внимание съсредоточено върху това. Но е, така както в момента стоят нещата, те не вървят бързо напред. Е, това, което ни е необходимо е множественост на гледните точки, това, което каза и госпожа Болс, и трябва да актуализираме различните критерии. Не искам да говоря твърде надълго и на широко, но смятам, че трябва да се върна на пункта за ротацията. Разбирам притесненията на Волф Клинц. Те са в сферата на философията – Въпросът е дали може е, да се е, дефинира една хетерогенна цел, без да се стигне до нещо, което е контрапродуктивно, в крайна сметка. И да не свършим така, че просто да консолидираме, да затвърдим съществуващите монополни позиции на няколкото основни играча. Така че, според мен, това, което е необходимо, са мерки и разпоредби, като тези в настоящия регламент, които ще осигурят отваряне на пазара и по-голяма конкуренция. Господин Гозес твърди, че в момента това не е така Погледнах неговото изменение за тръжната процедура, както и коментарите на Волф Клинт. Трябва да се уверим, че ще надмогнем прекалената сложност на предложението на комисията, а в същото време ще запазим принципа за отваряне на пазара, по-широка конкуренция и снижаване на препятствията пред влизането на пазара на кредитни рейтинги. Друго нещо, което си отбелязах и с което съм съгласен, мисля, че аргумента на Симънс беше особено уместен, а именно за необходимостта да се преопредели идеята за конфликт на интереси, да се даде ново определение. Това е една област, в която можем да намерим допирни точки. И накрая последните две неща, които искам да кажа. Както аз самия предложих и други го подкрепиха, имаме нужда да поработим върху гражданската отговорност в рамките на това, което предлага Гозес. Трябва със сигурност да запазим принципа, но в същото време да направим съдържанието по-подробно и по-конкретно. Освен това, по въпроса за третите държави, както Клинци Гозес споменаха, трябва ни някаква препратка към това поне. И със сигурност е необходимо да започнем отново дебат по този въпрос. Благодарен съм на всички колеги, които се изказаха и се надявам, че ще можем да направим по-нататъчни стъпки. Ще работя по възможни компромиси. и се надявам, че ще успеем да се справим с политическата деликатност по предмета, по темата за кредитните агенции. Председателката, благодаря. На 7 юни се предвижда гласуването в, комите... в комисията и а, тогава а, на пленарната сесия през юли ще може да се гласува. А, това е графика, който предлагаме и мисля, че с това приключваме работата за сутрешното заседание. Останалата част от сутринта имате свободна, след обяд ви очакваме отново. Благодаря.